Ситуацията е сериозна, но мисля, че новината, която споделих току-що с вас, е добра. Благодаря ви много, комисар Хедегард. Има 6 резолюции, които бяха внесели. С това приключваме разискванията. Гласуването ще бъде след като приключим с следващият дебат а той е за скандала с принудителни аборти в Китай. Започваме с господин Танак, един от авторите. Господин председател, скандал с принудителните аборти в Китай е изключително шокиращ. Фения Мей е била подложена на, на отвличане и след това е подложена на принудителен аборт, ужасяващ принудителен аборт в седмия месец от бременността. Това е варварски акт. И приветствам факта, че в цял Китай хората застанаха против това. Нещо, което е необичайно. За съжаление обаче, принудителните аборти продължават в Китай и абортите е, въз основа на пол на бебето продължават на Китай. Това е насилие е, на полов принцип. 180 момчета на 100 момичета. Това е съотношението на новородените мисля, е, че върховният представител е, трябва да постави принудителните аборти, принудителната стерилизация на върха на дневния ред е, за обсъждане с Китай. В диалога по правата на човека господин Петър Ле има думата. Благодаря. Тази резолюция Имаме технически проблем с превода. Изчакайте малко. I was asked to, uh, to ask you just to continue that we can test whether it works. Okay. Eh, ta resolucija ima podlago v temeljni vrednoti Evrope. Тази резолюция се основава на една основна цел в Европейския съюз. Тя се основава на член първи от а, Хартата на правата на човека, човешкото достоинство. А, не подлежи на спор. Принудителният аборт на жена в е, Китай изисква нашето внимание. Принудителните аборти в Китай следва да бъдат осъдени като нарушение на правата на човека. Призоваваме Китай да ревизира политиката си на едно дете. Европейския съюз трябва да включи въпроса за принудителните аборти в разговорите с Китай. Европейските данакоплаци трябва да знаят, за какво се изразходват техните пари, а те трябва да се изразходват само в съответствие с нашите ценности. Председателят благодаря господин Петърле. Господин Ромева и Руеда има думата. Жена на име Фенжан Мей премена в 7 е месец е била отвлечена. Инжектиране е лекарство, което предизвиква аборт. Трябва да подчертаем, беше проведена международна интернет кампания и за това този случай стана известен на Международната конференция по народонаселението се посочва, че семейното планиране трябва да помага на семействата да вземат информирано и отговорно решение за това а, кога и колко деца да родят. Ние изправ... изправяме своите съболезнования към тези, които са пострадали от подобни практики. Искаме да се осигури защита от подобни действия в бъдеще. Да се сложи край на принудителните аборти и принудителната стерилизация в световен мащаб, да се преразгледа въпроса за политиката на едно дете в Китай, срещу която се обявяват доста научни среди в Китай. Благодаря, госпожа Шаке, за минута и 30. Благодаря, господин председател, госпожо комисаря, уважаеми колеги. Миналия месец по интернет светът научи, че една жена бремена в седния месец в Женпинг Фян Жен Мей е отвлечена и е принудена да направи аборт. Това е само един случай от много такива случаи в Китай в контекста на политиката за едно дете на семейство. Отклонението в демографски план е 40 милиона. 40 милиона липсващи момичета. Хората трябва да могат сами да направят избора си дали или не да имат деца на тази планета и трябва да могат да правят и този избор в безопасност. А, принудителната политика е нарушение на правата на човека. Нарушава се основни права, включително правото на семейно планиране и а, грижа за семейството. Крайно време е да се проведе разследване за това какво се случва в Китай, защото това се случва систематично. И накрая, нека да подчертая, че самият факт, че ние сме информирани за този случай, се дължи на интернет. И на това се дължи и протестът и в Китай. Така че е крайно време е, да си дадем сметка колко важна е свободата в интернет и да се борим за, срещу цензурата в Китай. Благодаря, госпожо Шаки. Госпожа Вържия. Благодаря, господин председател. Правото на всяка жена да разполага с тялото си е основно право. Използването на това право за политически цели не е достойно за онези, които претендират, че защитават всеобщия характер на правата на човека, така както са заложени в международните документи някой в парламента се опитва с всички средства да поставят под съмнение тези права. Те водят битка и сега се искат да използват а, тази, тази процедура. Фенг Мен беше жертва на принудителен аборт в Китай, но има и други по света. Разбира се, това трябва да бъде осъдено. Трябва да бъдат осъдени всички практики, които пречат на жените сами да решат дали да имат или не деца. Интернет доведе до сериозен дебат в Китай. Води се разследване Китай е страна, в която живеят много хора. Поради политиката на едно дете, е, ще има застаряването на населението, ще бъде безпредседентно. Тази политика трябва да се разгледа. Нека да ги насърчим чрез е, политически диалог да преосмислят своята политика. Председателят, благодаря госпожо Вержия. Думата ще приемете ли госпожо Вержия синя карта от господин Рогалски. Толкова любезно казахте, че една жена има право да притежава тялото си. Нямате обаче предвид и детето. Смятате ли, че един плод е част от тялото на една жена? и до кой месец. До кой месец а, детето остава собственост на а, жената, така както е нейното собствено тяло. Благодаря, госпожо Вержия. Имате думата. Скъпи колега, този дебат за свободата, за правото на живота а, на плода аз съм за това жените да и да разполагат с тялото си. Това е фалшив дебат. Бъдете достойни. Ние водим дебат по правата на човека. Нека да не използваме тези въпроси за политически цели. Става дума за жени, които загиват в Китай заради това, че не се спазват техните права. Само, че не се опитвайте в този дебат да включвате други, друг дебат, който няма нищо общо с тази тема. Благодаря. Има още един въпрос от господин Поселт. Благодаря, госпожо Вержия. Аз не разбирам тук няма нищо несвойствено на темата. Смятате ли, че едно неродено дете в седмия месец Смятате ли, че този плод има право на живот или не? Неродено дете на 7 месеца има ли право да живее? Беше убита не майката, а детето. Господин Вержа, госпожа Вержа, много сте ясен, скъпи колега. Вие искате право на живота на плода. Сте против аборта. Аз съм за това жените да решават. Не е, право, не е работа на мъжете да казват на жените и да им забраняват какво да правят с телата си. Благодаря, госпожо Вержя. Сега преминаваме към ораторите от името на групата. Госпожа Еса има думата. Благодаря, господин председател. Политиката на едно дете в Китай показва своите дефекти, след като е, се стига до принудителни аборти. Семейството вече е имало едно дете и няма право на второ тази политика е в нарушение на правата на човека. Много деца не се раждат, защото зародишите са от женски пол. Вече 40 милиона момичета е бройката, която са децата от женски пол, които са неродени поради тази политика. Благодаря, госпожа Есая. Господа Сенжин има думата. Благодаря, господин председател. Китайската политика за едно дете на семейство представлява нарушение на основните права на човека – това води до аборт по полов признак и до принудителна стерилизация. През 2007 година твърде малко млади китайци е, са имали представа какво представлява контрацепцията. Хиляди аборти са се правили всеки ден, само чрез сексуално образование и е, чрез е, предоставяне на повече лекарства могат да се преодолеят тези жестокости спрямо жените. Няма държава, която да има право да принуждава жените да правят аборт, нито да ги принуждава да износят детето си против своята воля. Това са нарушения на правата на човека. Хората жени да загиват а, или пък здраве, здравето им. Много често те могат да получат увреждания, от които дострадат цял живот. Всъщност, населението в Китай се увеличава не защото има повече деца, а защото хората живеят по-дълго. Крайно време е китайското правителство да промени политиката си. Благодаря много, госпожа Сенжин. Госпожа Ойоланд има думата. Благодаря. Отвличането на госпожа Фенг Жан Мей, принудителният аборт, е грубо на потъпка на правата на човека. Освен официалното разследване, извършено от общинската власт, трябва да се разследва явлението като цяло. Политиката на едно дете в Китай доведе до избирателни аборти в зависимост от пола на детето. Общественото възмущение, е, след като се разбра съдбата на Фенг Жан Мей, трябва да бъде насочено към промяна на тази политика. Семейното планиране трябва да се основава на личен избор. Китай трябва да инвестира повече в сексуалното възпитание и в популяризирането на контрацептивите. Благодаря. Благодаря, госпожо Ойоланд. Господин Шлютер. Само председателят каза, внимавайте да не си загубите а, багажа. Господин Пашка, благодаря, господин председател. Има едно много неприемливо, неприятно съчетание. Има лоши правила, безсърдечни чиновници, които тълкуват тези правила. Политиката на едно дете в Китай, в формата, в която се описва, е насилие с одобрението на държавата. Не трябва да се използват насилствени методи за контрол върху за контрол върху населението. Държавата може да подобрява информираността на гражданите, да предлага материални стимули, но този случай с принудителният аборт в Шанкси е пряк резултат, според мен, от политиката на едно дете. Китай признава, че подобен подход е неморален и наш дълг е да направим така, че да настояваме да се извърши промяна и Китай да предприеме нужните действия. Благодаря. Господин Обермайер за минута и 30. Микрофонът не е включен. Тази история стана известна на целия свят. Не мисля, че е възможно някой да разбере за случилото се и да не бъде потресен. Става дума за една млада жена, бременна в седмия месец, отвлечена от властите принудена да направи аборт. И то след като семейството е глобено. Тя е била държана в затвора и три дена по-късно петима мъже са я инжектирали с отрова. Това е нечовешко. След въвеждането на политиката за едно дете на семейство през 70-те години в Китай, 400 милиона раждания са били предотвратени. В Китай, в селските райони особено, тази политика се провежда чрез принудителни аборти. Не е достатъчно просто да се води диалог за правата на човека с Китай. Ако сме сериозни, трябва да бойкотираме всички стоки от Китай, които се внасят в Европейския съюз. Тази нехуманна на човешка политика трябва да бъде преустановена. Благодаря, господин Обермайер. А сега в лично... Преминаваме към ораторите в лично качество, господин Соник. Благодаря, господин председател. Принудителните аборти в е, Китай са ужасяващо явление, срещу което трябва да се борим. Това е убийство на деца и е неприемливо в 21 век. Неприемливо е жена бремена в седмия месец да бъде подложена на принудителен аборт. Прилага се политиката на едно дете с драконовски мерки. Няма гаранции, че това няма да се повтори и в бъдеще. Всичко това, разбира се, е крещящо незачитане на правата на човека рестриктивната политика на едно дете среща нарастваща съпротива. Младите жени в Китай се страхуват за, за живота си, тъй като много от тях умират по време на абортите. Това е неприемливо. Председателят благодаря. Госпожа Анджелили има думата. Господин председателю, в Китай политиката на едно дете доведе до контрол върху ражданията чрез принудителни насилствени мерки, включително принудителни аборти и принудителна стерилизация до 8 месец на бременността. Всеки, който не спазва квотата, трябва да плати сериозни глоби. Тези, които е, имат определен брой деца могат дори да бъдат хвърлени в затвора или да им бъдат разрушени домовете. Това е неприемливо да се принуждава една жена да има да извърши аборт, защото няма разрешение от държавните органи, е неприемливо. Това е много травмиращо жените а, са сред тези, които се самоубиват по-често с подани на Световната здравна организация. И това в голяма степен е свързано с принудителните аборти и с убиването на новородени деца. Благодаря, господин председател. резолюцията, която Европейски парламент ще приеме днес, се е, изразява позицията на парламента по отношение на политиката в Китай за едно дете на семейство и е, ужасяващите методи за нейното прилагане. Тук става дума за сериозно решение на правата на човека. Принудителните мерки, които се използват спрямо жените и е, принуждаването а, и принудителното преустановяване на бременността са изключително силен натиск върху бъдещите майки. Случва се случват се Преустановяват се бременности на етап, на който ако детето е родено, ще оцелее. 70-80% от децата, а, родени преждевременно, в, този, в тези месеци в Европа оцеляват. Благодаря, госпожо Шкидлевска. Има много колеги, които желаят да се изкажат. Времето не ни достига, така че ще дам думата само на тези, които не са се изказвали. Е, в тези дебати днес. Господин Галер. Благодаря, господин председател. Тогава, когато една политика предполага принудителен аборт, независимо от това дали става дума за официална политика или не, ние трябва да я осъдим. Всъщност, е, интернет доведе до това, че тази тема вече не е а, е, табу. случая имаме произволно поведение, защото а, хората, които не можаха да платят а, глобата, а, останаха незащитени. Много журналисти и писатели, които демонстрираха, хора, правозащитници, които са били а, изтезавани, всъщност а, ние трябва да водим диалог с Китай по този въпрос. Благодаря, господин Галер. Госпожа Заборска, имате думата. Благодаря ви много, господин председател, госпожо комисар. А светът е шокиран от подхода, прилаган от властите в Китай. Става дума за нарушаване на правата на човека. Ето защо е важно тази тема да бъде обсъдена в двустранните преговори с Китай. Необходимо е да установим защо е била отвлечена тази млада жена и защо е трябвало да претърпи принудителен аборт. Разбира се, тук става дума за семейното планиране в Китай, една ужасяваща политика, която се поддържа с пари на дънакоплатците. Считам, че Европейския съюз не трябва да финансира организации, които твърдят, че са за репродуктивно здраве, но всъщност субсидират аборти. Благодаря, госпожо Заборска. Господин Скинер. Господин председател, политиката за едно дете на семейство на Китай е в центъра на проблема и нейното приложение е чрез принудителни преустановявания на бременността и чрез убийство на новородени е резултат от тази политика и средство за нейното прилагане. Крайно време е политиката да се промени. но самият факт, че се самото признаване от страна на правителството в Китай, че е отговорно за престъплението за, а, срещу Фен Жиан Мей а, а, е една а, необходима крачка. Крайно време е властите в Китай да се събудят и да осъзнаят действителността. Благодаря, господин Скинер. Господин Гжип. Herr Kollege Zip ist nicht mehr da, dann... Господин Гжип не е тук. Е, Господин председател, политиката на едно дете в Китай е част от едно явление, което великият автор от 20 век характеризира като диктатура на живота. Китайските власти твърдят, че това е свързано с дейностите на местните власти. Ние не бива обаче да вярваме на тези твърдения. Тези, тази политика се води от десетилетия, води се системно и намира израз в политиката на едно дете. Докато продължава тази политика, принудителните аборти, стерилизации и бруталните нападки ще продължат трябва да се насочим срещу политиката на едно дете. Трябва да се направи така, че свободата на родителите да се зачита и на бащата, и на майката. Госпожо Верже, да се спазват правата на нероденото дете. Това въжи в цял свят. Това е едно от всеобщите права на човека, правото на живота от зачеването до естествената смърт. И ние, европейците, трябва да си оправим нещата вътре у дома не родените деца не бива да се убиват в майчената отроба. Днес говорим за правата на човека в Китай и казваме не на, тази политика. Благодаря, господин Посел. Госпожа Луначек има думата. По процедурен въпрос. Вие казахте, че ще дадете думата само на тези, които вече още не са говорили. Имаше колеги, които искаха да се изкажат, не получиха думата, а дадохте думата на господин Посел, който вече се изказва. Затова ви моля да дадете думата и на а, нашия колега. Госпожа Луначека, процедурата за спонтанни изказвания цели да се оживи дебата. Не може да се счита, че това е начин да се изказват хора, посочени от политическата група. По-различна е процедурата за синя карта. Той, господин Поселт, използва думата по тази процедура. Господа Жак Кил Нилсен участва в дебата. Мисля, че сега губим повече време, отколкото спестихме по-рано. Не искам да съм несправедлив. И така приключихме и давам думата с, за, на комисаря Хедегар. Благодаря, господин председател. Европейския съюз добре си дава сметка за Вълната от принудителни представяване на бременността в Китай в последно време, включително и ужасяващата съдба на госпожа Фен Ян Мей. Европейския съюз ще временно много се безпокои и се случая на госпожа Пан Чун Ян от провинция Фукциан, както и, и ам, госпожа Каруй, ам, които ам, също са били подложени на принудителни мерки за преустановяване на пременността им. Първата жена е преживяла това в 8-я месец, втората в 5-я. Китайските власти официално от, осъждат тази практика. Осъдили се я по отношение на госпожа Фен Ян Мей, например, и е, се предполага да има разследване. Взема се предвид, че се предвиждат проверки в 19 провинции, където политиката за приложение на, на политиката на Китай за едно дете на семейство е довела до подобни мерки. Същевременно обаче госпожа Фен Ян Мей в момента е прицел на турмоз в Китай поради факта, че публично е разказала за преживяното от нея. Принудителните аборти и преустановяване на бременността, принудителната стерилизация и цялото насилие, което преживяват жените в Китай поради тази политика, е незаконно и нарушава правата на човека. Има много злоупотреби и престъпления, свързани с приложението на тази политика. И е, този въпрос е повдигнат и на 29 май, когато бе проведен поредния диалог по правата на човека с Китай. Европейския съюз е, призова китайските власти да направят всичко възможно, така че е, да се спазват правата на човека в Китай във връзка с политиката за семейно планиране. И а, е, освен това, Европейския съюз изразява своето безпокойство, че активистите, адвокатите, които публично те критикуват този тип практики, са подложени на репресии. Европейския съюз поставя под въпрос правното основание за преследването срещу е, китайския журналист който а, избяга в Съединените щати след преследване заради това, че се опитвал да помогне на жертви на такива престъпления. Той е бил в затвора 4 години и след това той и семейството му са били а, подложени на незаконен домашен арест и са били подлагани на жестокости от а, своите пазачи. Случая на госпожа Ян Мей а, обиколи Европа. Призоваваме властите в Китай да при, при, предприемат мерки, за да се преустанови тормоза срещу госпожа Фенг Ян Мей, който продължава в Китай. Ще продължим да работим по този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожо Хедагор. Шест предложения за резолюции са подадени. С това приключва дебата. Преминаваме към гласуването.